Възобновяваме заседанието. Проектто протокола бе прият. Някой да има възражения? Не виждам. В такъв случай приемаме протокола в настоящия му вид. Следващата точка е разискване по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, член 122 от правилника за дейността. Започваме с положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активи